Varmt välkomna till eh, dagens utskottsmöte. Vi... Добре дошли на нашето, на нашето заседание. Имаме интересно заседание. Интересен следобед ни чака. С два различни акцента. Най-напред става дума за срещата с групата на високо равнище. Ще говорим на тази среща за равенството между половете в, нашето, в нашата комисия. Най-напред към дневния ред нямаме предложения за промяна, така че смятам, че може да приемем дневния ред. Втора точка съобщение на председателя тук искам да ви помоля още сега да спазвате дисциплината, защото имаме много теми, които трябва да приключим до края на годината. И имаме специално заседание в Страсбург през декември. Моля ви да отбележите датата си в календарите си. И сега преминаваме към точка трета, а именно размяна на мнение с депутатите, които се занимават с въпроса за равенството между половете. Много се радвам, че от името на комисията мога да поздравя госпожа Кохмерин. Тя е заместник-председател на парламента и освен това заместник-председател на групата на високо равнище за равенството между половете. А радвам се, че може да говорим с нея. Това беше всъщност и желание на депутатите да се занимават с въпроса за равенството между половете. Имаме, е, имахме среща през март по тази тема и там бе изразено желанието да организираме още такива срещи с групата на високо равнище. Искаме да, да знаем с, по какви въпроси работи групата на високо равнище. И по този начин именно се надяваме да разберем. И така, госпожо Хохмерин, добре дошли на нашата среща. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, виждам повече дами тук в този кръг. Аз много се радвам, че може да продължим нашето сътрудничество, именно между вашата комисия и нашата група на, равнош... на високо равнище. Председателката Ева Брит е също член на групата на високо равнище. И имам чувството, че през последните 12-15 месеца, откакто групата започна работа, постигнахме добри резултати. А също така се надявам това да продължи и през следващите месеца. Може би да кажа няколко думи за работата на групата на високо равнище и е, в, под каква форма може да продължи сътрудничеството с вашата комисия. Мисля, че вие също преследвате до голяма степен едни и същи цели, каквито преследваме и ние, равнопоставеност между мъжете и жените, толерантност към религиозна и сексуална ориентация, но задачите са ни различни. Групата на високо равнище се занимава главно с управлението на Европейския парламент, т.е. ние се занимаваме с нашите собствени структури в парламента. И смятам, че това е голяма задача, защото ние като парламент формулираме различни цели, цели по отношение на семейството, на професията, на шансовете, на по-възрастните жени да работят, за съвместяването на професионалния живот с семейния живот. И ние взимаме политически решения. Според мен, е, за да запазим нашата достоверност, трябва да се погрижим тези решения, да намерят и отражения в нашата работа, в нашите структури, структурите на парламента. Не навсякъде в администрацията на парламента, обаче ситуацията е както трябва да бъде. Ето защо се наложи създаването на групата на, високо, на високо равнище. Ние искаме да задвижим някои неща. Как процедираме? Имаме различни инструменти, които използваме. От една страна имаме план за действие. Всяка година ние изработваме нов план за действие с актуализирани цели и освен това сме приели един многогодишен план – за 2009-2013 година. Имаме основните насоки, сме заложили в този план, които да бъдат отразявани в отделните планове за действие. Освен това имаме мрежа за съобразяване, за работа с другите комисии в парламента. Тази работа се координира от вашата комисия и ние подкрепяме тази работа. Ни смятаме, че това е важна стъпка, защото това, което се случва в политическите комисии, се отразява и в секретарията. Освен това се застъпваме за един а, сексуално неутрален език в документите на парламента. Това също е много интересна тема. Много е разнообразна тази тема в различните езици. Например, в шведски а, темата не е толкова заострена, както в други е, езици. Традициите са различни и темата е интересна за една такава многонационална организация като Европейския парламент. Освен това, предвиждаме обмен на мнение с други институции, организации на Европейския съюз. Ние като Европейски парламент бихме искали да сме водещи в тази област и другите институции да се ориентират по нас особено що се отнася до равенството между половете и многообразието. Европейския парламент трябва да задава примера на действие, да бъде двигателя при реформите в администратори на другите органи на Европейския съюз. Тази група съществува от 2004 година и бе създадена като реакция на доклад от комисията, от вашата комисия, Комисията по правата на жените. И при годишните планове за действие е много важно да обменяме информация именно с вашата комисия, защото вие се занимавате с темите, които са важни и за нас. Как е съставена групата? Аз имам честа да председателствам групата. Групата се оглавява винаги по традиция от един от заместник-председателите на Европейския парламент. Това е а, важно, за да се покаже важността и значението на тази група. Заместник-председателя е госпожа Анжелини, а госпожа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 Имаме <clears throat> един господин, господин Януес Паноепо, който е председател на делегацията, а от координаторите са госпожа Еренберг. Тя беше член на комисията, госпожа Люлинг Паншмейт. Беше също при нас, но той се върна в Унгария и се надяваме да имаме като член още един мъж, защото това е важно, особено когато става дума за равенството между половете. Какви са нашите дейности? Искам да кажа няколко думи за това, преди да започнем дискусията. От една страна, аз вече посочих, ние подкрепяме разпространяването на въпросите, вземането предвид на въпросите, свързани с равенството между половете и в другите политики на Европейския съюз. Формирали сме една работна група за полово-неутралния език във вътрешната комуникация и в външната комуникация на Европейския парламент. Ние вече имаме указанията, те само трябва да бъдат прилагани. Естествено, трябва и да се контролира дали тези указания се спазват. Освен това, в рамките с, с обмена на информация с, с другите институции, с Европейската Централна банка, предвиждаме също съвместни мероприятия. Каним докладчици в нашата работна група. Имаме пет цели заложени в нашия план за действие. От една страна равнопоставеност между мъжете и жените, еднакви шансове за хората с увреждания, отстраняване на препятствия и отстраняване на потенциалната дискриминация, укрепване на многообразието и равенството между половете, инициативи за интеграция. Как действаме? Задаваме си определени цели, например колко жени трябва да бъдат назначени на, дадено административно, на дадено административно ниво. Това може да бъде контролирано Трудно е, когато човек си поставя цели по отношение на хората с увреждания или пък хора с различна религиозна ориентация. Същастие, не винаги не винаги хората биха искали да бъдат регистрирани като хора с увреждане, ако, например, увреждането е леко, като, например, липсващ пръст. Имаме и други цели, които засягат високите управленчески нива. Четири от 11 директори са жени. Това са все пак 36%, не още 50%, но все пак ние доста бързо се движим към постигането на нашите цели. Имаме 23% жени при директорите, т.е. следващото равнище. Целта ни не е постигната тук, но големия проблем е средното управленческо ниво, където имаме само 22% ръководители на звена. Това са само 22%. През следващата година ще има нови конкурси. И ние непрекъснато актуализираме нашите цели. За първи път успяхме, вследствие на инициатива на госпожа Свенсон, да говорим за квоти – и ако разбирам нещата правилно, в бюрото и в администрацията тази инициатива се поема и се прилага. Ние все по-често виждаме, че когато има конкурси, много малко са жените, които кандидатстват. За 2010 година имахме, 3, е, имахме 36 мерки, които отразяват тези указания и през следващите а, е, седмици на 16 ноември ще представим именно нашия план за действие за следващата година. Мисля, че това беше най-напред един преглед на нашата на дейността на нашата група на високо равнище, а сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако има такива. Благодаря ви за тази информация. Групата на високо ниво извършва много важна дейност. И от името на нашата комисия бих искала да кажа, че ние се радваме много на нашето сътрудничество с вас, за да може да подобрим състоянието с равенството на половете в Европейския парламент. Благодаря ви за интересната информация. Мисля си, че вече можем да започнем самото обсъждане. Както каза госпожа Кохмегин, Съществува програма за действие за периода 2009-2013. Мисля, че сега е добре да обмислим какво да правим през 2011 година. Това е един документ, който продължава да се развива, така че можем да го подобрим. Така че ще започна с това, че дам думата първо на госпожа Лихтенберг. Благодаря. Благодаря и за равните интервали, на които се организират тези заседания. Имам няколко забележки. В правната комисия с бе одобрено бе одобрена инициативата за усилено сътрудничество по отношение на трансграничните разводи. Мисля, че всички депутати трябва да следят дебатите с заострено внимание, защото в крайна сметка трябва да признаем, че това, което изискваше парламента в своите резолюции, а именно за защитата на правата на по-слабите страни, и това в повечето случаи са жени, за съжаление, това няма, тези, това няма да, да има положителните резултати, които се очакваха. Например, в Малта не се признават разводите, т.е. няма да имаме нормална процедура за този, за, за е, разводите. Вероятно ще трябва да намалим обхвата на действие на резолюцията, която бе съставена. Исках да кажа това, защото мисля, че е много важно и интересно, защото всички, които се интересуват от тази тема, могат да работят и в своите страни. Това не е слабост на Европейския съюз, а по-скоро става дума за за съпротивата на някои юридически експерти, които не искат да имат хармонизация в тази област. Тоест има един прогресивен, едно, прогрес, едно, едно прогрес, прогресивно конструктивно противоречие, но има и едно негативно такова. Хубаво е а, определени органи да не реагират така националистично, е, да не се казва, ние имаме една правна система, която не признава разводите, тогава е, може само да кажем, хора не се женете за граждани от Малта. Но това е малко. Бих искала да напуснем тази формална, това формално ниво и да се обърнем към нашите национални държави от които сме избрани. Нека там попитаме защо не, не се направи нещо, което е важно за жените или за по-слабата страна в един развод. Това ще има огромни отражения за, за ежедневието на хората. Би било хубаво да направим именно тази стъпка. Нека заедно подемем инициативата за обща комуникация, за обща инициативност, за по-добра комуникация. Същото се отнася и за областта на пътниците, на хората с обреждания. Аз бях на посещение в Китай и мисля, че това, което става дума за нашата европейска позиция в делегациите, би трябвало, що се отнася до контактите, би трябвало да сме по-активни, защото там става дума именно за въпросите, за, които засягат до голяма степен жените. Много често се говори за това в Европейския парламент. Мисля, че това е един пункт, който би трябвало да залегне в следващия план за действие. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Лихтенберг. Благодаря ви за вашето становище. Госпожа Томсън. Първо, бих искала да ви благодаря за вашето изложение. Мисля си, че е много вдъхновяващо. Особено ми хареса началото, а именно въпроса за включването на съображенията за равенство на половете в бюджета. Защото има много други аспекти на включването на равенството на половете в политиката, но трябва това съображение, този принцип да бъде включен в бюджета. В много държави членки няма комисия по правата на жените в парламента. В моята страна, в Дания, няма такава комисия. И мисля, че това би позволило жените да бъдат по-вдъхновени, като виждат примера на Европейския парламент. Също така е много добре, че ви говорите за приобщаване на работното място, приобщаване на жените. Защото ние говорим за квоти, говорим за достъп на жените, но много често жените напускат работното си място просто защото работното място не е такова, че да приобщава жените дори от гледна точка на самите помещения. Жените не им харесва, на жените им харесва това работно място, условията, които там съществуват. Ние гледаме към Европейската комисия. Ние знаем, че тя реши през марта да публикува харта за жените и всичките 27 комисари ще включат принципите на равенството на половете в своята дейност и политики. Мисля си, че ние трябва всеки път, когато обсъждаме нови инициативи за директиви или друго законодателство, да включваме и гледната точка на равенството на половете. Благодаря ви, госпожа Томсън. Сега, госпожа Бауер, благодаря ви много за тази възможност. Това е наистина една добра възможност да обсъдим какво се случва с равенството на половете тук, в нашия парламент. От тази гледна точка имам само един въпрос. Беше споменато, че ще се прилага принципа на засиленото сътрудничество. Знам, или по-скоро мисля, че засиленото сътрудничество се прилага в някои случаи, когато участва и Комисията по правата на жените. Всеки път Тук не съм много сигурна каква дума да използва, но, но понякога тези обсъждания са доста странни и като форма, и като тон. Искам да ви попитам, дали е възможно да бъдат разгледани решени тези въпроси в работната група на високо равнище. Според мен, понякога дори в онези случаи, когато е необходимо да се предвиди, както и вие посочихте сред вашите цели, когато е необходимо да се предвиди измерението равенство на половете, засиленото сътрудничество далеч не е най-добрият вариант. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Бауер. Госпожа Матерци. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искала да поздравя заместник председателя. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте. Много е хубаво, че имаме тази среща с вас и можем да разменим нашите възгледи. Освен това, бих искала да одобря пете приоритета, за които говорихте. Бих искала да ви попита. В кой приоритет влиза проблемът с неравенството в заплащането и пенсиите между мъжете и жените. Нашата комисия разглежда тази нова тема като много важна за Европейския съюз. Ние знаем, че това е нещо, което зависи изцяло държавите членки, но Зелената книга на комисията открива по-широки хоризонти и комисията възнамерява да също така публикува насоки в тази насоки. Така че кой точно от приоритетите ще обхване разликата в заплащането и пенсионното заплащане между мъжете и жените? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Матере. Чухме много интересни въпроси и мисля, че в общи линии колегите реагираха много положително и оцениха много положително пете приоритета, които изложихте преди нас. И сега давам думата и на вас да отговорите. Благодаря за вашите въпроси и забележки. Сега има малък проблем при отговора, защото някои от нещата, които засегнахте, е, са политически много чувствителни въпроси и те не могат да бъдат обработвани от групата на високо равнище. Става дума за управлението на Европейския парламент. Това е една политическа тема, това е политически въпрос. Ние не би трябвало да се различаваме от политическите решения, които се взимат в парламента. Но, например, въпроса на е, въпроса за разводите, за правото за разводи, е, тези въпроси са свързани с управлението. Е, естествено, процентната част Процентуално погледнато, ние сме една много разнообразна организация, но не е наша задача като, като група да влияем върху политическия процес. Въпреки, че нещата са много интерес, интересни, но в такъв случай ние бихме се намесили много в вашата работа, а пък за мен е по-важно да имаме добро сътрудничество. А добро сътрудничество имаме, когато имаме ясно разделение на задачите. Ние сме отговорни за управлението, за администрацията на парламента, а вие пък за политическите решения. Въпреки това, аз съм благодарна за идеята, че е, жените трябва да поемат да се занимават с определени теми в делегацията. Вие, като координатори на тази мрежа, бихте могли да се свържете с съответните дами и да споделите тази инициатива с тях. Ние бихме подкрепили тази ваша работа. В, че не знаех, че няма комисия по, жени, по жените в Дания това малко ме изненадва, защото мисля, че в скандинавските страни е, успехите в тази област са най-високи, но gender бюджетинг е много основна тема. Знаем, че нещата, когато опрат до пари, стават сериозни. Става дума и за разпределяне на властта ето защо въпросите за заплащането са много важни и ние много внимаваме, когато става дума за тези въпроси. При много от мерките, които предприемаме тук в парламента и когато става дума за бюджетни въпроси, ние се опитваме да ги осветляваме в нашия доклад, като например мерките на непълно работно време или мерките за а, които се предприемат за семействата. Всички тези теми до голяма степен се обработват от жени. На... Сега няма данни точно дали повече жени или мъже взимат една година отпуска за квалификация. Как може обаче да направим нещата за мъжете по-привлекателни, така че те също да могат да се посветят повече на семейството? Мисля, че това би било добре, ако може да отделим внимание и на тази тема в нашия план. Може би трябва да помислим и за тренинг на жените, когато става дома за конкурси, така че те да са да, да, при изпити, при конкурси, те да правят по-самоуверено впечатление. Сега, дали следим какво прави комисията? Естествено, това го правим. Работим с комисар Шевшкович. Ще го поканим Следващата година през февруари на едно съвместно заседание ще поканим госпожа Рейдин, която е също една много ангажирана дама. С нея може да се говори и за квотите в частния сектор. Тя следи темата много. Имахме обмен на мнение с нея по този въпрос господин Босек бе много впечатлен от тази идея за квотите и каза, че идеята според него е добра. Мисля, че комисията има много силни представители, които са се посветили на постигането на тези цели. Госпожо Пауер, вашата забележка за усиленото сътрудничество. Това е много централна тема. Но и тук мога да кажа същото, което казах на госпожа Лихтенберг. Тук става дума и за политически аспекти. И ако вие смятате, че ние бихме могли да бъдем полезни и може да подкрепим определени решения, когато става дума за персонални решения, мисля, че това е правилният път по отношение на пенсионната система и за различното заплащане на мъжете и жените. Естествено, до момента това е важен въпрос, но това е не директна тема за нас, защото ние се занимаваме с, с управлението. Тук заплащането не става на базата на лични преговори. Но въпреки това, темата е важна. Ето защо предлагаме това специално обучение за жените. Защото ако има мерки за опосредстване, за поощряване на кариерата, например, парламента има бюро за контакт в Вашингтон и, и всеки отдел има възможност да изпрати представител това е много хубаво, защото става дума за набиране на опит, но нито една жена не кандидатства, само мъже. И това тук е проблем. И е, аз като ръководител на групата казах, може би трябва да удължим времето за кандидатстване и то до тогава, докато има и жени кандидатки. Защото не е възможно, е, когато става дума за неща, които наподобяват частния сектор, да имаме същите проблеми, които имаме и там. Трябва да сме амбициозни и трябва да сме креативни, да, не, да, да направим неконвенционални стъпки. Аз също ще се застъпя в бюрото за това да имаме поне горе-долу по равен брой кандидати, мъже и жени, за службите, които предстоят да се заемат в парламента. Структурите и проблемите си приличат, но а, администрацията ни трябва да взема различни решения от тези, които се вземат в частния сектор, когато става дума за поощряване на равенството между половете. Благодаря много за коментарите. И така, за да обобщим, мисля, че е много важно отново да се подчертае, че групата на високо равнище се занимава и с административни въпроси, а нашата комисия се занимава с политически въпроси. Разбира се, има връзка между административните мерки и нашата работа тук в комисията, следователно трябва да гледаме цялата картина, и едва тогава ще можем да променим нещата и да ги подобрим. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Желаем ви успех в бъдещата ви работа в групата. Благодаря и аз. Då går vi vidare på dagens föredragningslista. И така още веднъж благодаря. Да продължим по дневния ни ред. Стигнахме към предстоящите дейности по а, равенството между половете в а, комисиите на Европейския парламент. Съвсем накратко Позволете ми да кажа няколко думи по този въпрос. Просто да ви кажа как стоят нещата тук в нашата комисия и изобщо в комисиите на Европейския парламент. Преди няколко седмици се проведе едно интересно заседание, едно изслушване, което беше посветено на жените а, и на равенството между половете. Получихме един интересен доклад. Освен това обсъждахме бизнес дамите в малките и средни предприятия. И беше също така доста интересно да разгледаме и програмата за следващата година в комисията. Ще разгледаме въпроса за жените в политиката. Това е доклад по собствена инициатива. Е, освен това, имаме работа в сферата на външните отношения, а именно положението на жените в конфликти, ролята на жените в мирния процес. Това означава възстановяването на мира и на демократизацията. Също така е важно да се срещнем с онези депутати, които отговарят за равенството между половете и дължимото внимание на този проблем в е, различните комисии. И общо взето съставихме един списък от задачки, които следва да решаваме с оглед на възможностите за равенство между половете. Това ще ни създаде един възможност да изготвим списък с проблемите, които следва да се решат. И мисля, че това ще бъде едно полезно, един полезен инструмент за нашата комисия, както и за други комисии. На 21 септември комисията прие нова стратегия за равенството до 2015 година. Тази стратегия ще бъде включена в работната програма и ще зададем конкретни мерки, които да сложат акцента на равенството между половете на всички нива. Освен това, бих желала онези, които отговарят за равенството между половете в други комисии, да вземат този списък и да попитат съответните ръководители на комисиите какво възнамеряват да включат по тези въпроси в своята работна програма. А, ние също така отговаряме за доклад по собствена инициатива за равенството между половете в различните парламентарни комисии. И това е един доклад, който ще бъде изготвен за период от две години. Ние ще отговаряме за него в 2011 година. Това е един нов доклад по собствена инициатива за равенството между половете. И това е част от нашата работа и мисля, че е много добре, че ще изготвим този доклад, защото той е много важен. Освен това е важно да имаме въпросници, които могат да бъдат ползвани от всички, които се занимават с въпросите на равенството между половете в различните комисии. Естествено, ще съхраняваме и данните, които се получават по тези въпроси. Тук и намерението не е да се създава работа на хората, които се занимават с равенство на половете. Напротив, идеята е да им се помогне да се намерят най-точните отговори на зададените въпроси. Така че комисията по равенството между половете естествено ще има своето влияние от гледна точка и на равенството, и на различни политически аспекти. Сега ще дам думата за обсъждане. казах и какви са въпросите, които са поставени в днешния дневен ред и ще бъда благодарна да чуя а, становището ви по този списък, по формата на нашата работа и се надявам, че ще бъде полезно да се получат предложения в писмена форма до 13 ноември което ще ни даде възможност да изготвим един добър и изчерпателен списък, както и да продължим работата си. Така, така давам думата на госпожа Лихтенберг. Благодаря. За съжаление не съм се запознала достатъчно добре с текста. текста. Хубаво е, че ще имаме възможности за писмени допълнения, но един въпрос искам да засегна. Не зная дали е залегнал в анкетата. Виждам, че в областите, където става дума за власт или пари или за технически области, а, когато става дума за изслушване, организиране от комисиите, мисля, че а, се канят главно мъже експерти. И мисля, че това е нещо, с което ние трябва да се занимаем. Има естествено ситуации, където има малко международни дами експерти, но ако човек потърси, ще намери. И аз смятам, че по различни въпроси <clears throat> ситуацията е такава, канят се главно мъже експерти, които ни обясняват как е построен света. А мисля, че жените могат да правят същото много добре. Нека на, тази, на това равни, формално равнище да се опитаме да заострим вниманието към към това, кого каним като експерти и то да се постараем да каним повече дами. Ако това е отразено в анкетата, това би било чудесно. Благодаря ви. Stor tack. Det är er en väldigt viktig fråga, Mrs. Lichtenberg. Да, благодаря ви, госпожо Лихтенбергер. Това наистина е един много важен въпрос. Искам да ви кажа, че това е включено във въпросника, както и в контролния списък. Е, така че вие може да видите колко е важен този въпрос, особено когато имаме посещения на делегации или ние сме в състава на делегацията, когато имаме изслушвания. Много е важно да имаме жени експерти, които да участват. Наистина, много често имаме само експерти мъже, които каним особено когато се обсъждат парични, економически въпроси и външни отношения. Така че много ви благодаря за вашето предложение. Трябва да подобрим състоянието с равенството на половете и в тази сфера. Благодаря ви, госпожо Лихтенбергер. Госпожа Томсън, това не е проблем в комисията на парламента. Това е проблем и в политическите ни партии. Ние организираме изслушвания и каним само мъже експерти. Наистина трябва нещо да се промени. Ние наистина можем да видим много неща от гледна точка на равенството на половете и да включим този принцип в много сфери които до сега не се включваше това съображение. Когато говорим за създаването на работни места, трябва да помислим как да формулираме една европейска политика за създаване на работни места, която да разчупи бариерите, които създават един сегрегиран работ... Е, трудов пазар. Винаги трябва да отчитаме равенството на половете, независимо от темата. Обедена съм, че много от нашите парламентарни комисии никога не са учители принципа на равенството на половете и те трябва да се научат на това. Това е наистина е един процес на научаване и на обучение. Това беше и за комисията по правни въпроси, и за много други парламентарни комисии, които трябва да отчитат и принципа на равенството на половете. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Томсен. И отново. Това е още един важен въпрос. Задължително трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, за да подобрим състоянието с равенството на половете. Нещо ми хрумна, което е свързано с Швеция, докато ви слушах. В моята страна, Швеция, Имаше преди няколко години една важна конференция на ниво министр-председатели. И когато министр-председателят получи програмата и видя, че всички експерти са мъже, той взе едно, може би, крайно решение и покани само жени експерти. и каза, че няма да присъства на тази конференция, ако не бъдат поканени само жени експерти. Да, може би това е една радикална позиция, но. Разбира се, има жени, които могат да дадат своя принос, като участват в качеството си на експерти в различни изслушвания. Виждам, че няма желаящи за изказвания. Благодаря ви всички за участието това заседание. Разбира се, ще заседаваме отново и ще се срещаме отново. До 30 ноември очаквам вашите мнения и становища.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 Jämställdhetsutskottet återuppta sitt eh, sammanträde. Моля, уважаеми колеги, да заемете вашите места. Нека да подновим работа. Бих искала да приветствам депутатите от Европейския парламент, нашите гости, всички които присъстват на, тази, на, на това наше съвместно заседание между Комисията по правата на жените и под е, Комисията по правата на човека. Eh, Вече се изпълниха 10 години от приемането на резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ. Тя има значение за положението на жените в условия на криза или война. Ние знаем за това какво преживяват жените в условия на кризи и военни конфликти, но също така знаем за това какъв принос могат да дадат жените за разрешаване на конфликтите и за възстановяването на мира. Много се радваме, че имаме възможност да проведем това съвместно заседание с нашите колеги от подкомисията по правата на човека. Заедно с тях работим по важни въпроси, които са обхванати от резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ. Така че приветствам всички на това наше съвместно заседание. Ще имаме двама съпредседатели. Затова сега бих искала да дам думата на госпожа Хаутала, председател на подкомисията по правата на човека. Благодаря ви. Много жалко, че в нашата под комисия разглеждахме въпроса за Куба и за това закъснях. Смятам, че наистина е много важно да разгледаме резолюция 1325 и за това какво въздействие е имала тя през изтеклите 10 години. Днес отбелязваме 10-ти рожден ден на тази резолюция. В Финландия работим в тясно сътрудничество с генералния секретар, но не е по това време. FN diskuterar. Работим и с много други хора, които са пряко ангажирани с проблема жени в условия на криза и военни конфликти. Много често жените са жертва при тези конфликти. Точно за това е много важно да бъде чут гласът на жените, когато се разрешават конфликти и когато се възстановява мира. Много е важно жените да могат да дадат своя принос за стабилизирането. Днес анализираме напредъка на ОНЕ при изпълнение на резолюция 1325. Проведено е специално проучване, което ни дава общ преглед на ситуацията в света при изпълнението на резолюцията, както и други резолюции 1820, 1888, 1828, 29, извинете. По този начин можем да видим как се изпълняват и други резолюции на Съвета за сигурност на ОНЕ и насоките. Много е важно в нашите насоки и доклади да отразявам резолюция 1325. В нашето проучване стигнахме до следните изводи. Необходимо е да се проведе допълнителна работа по разработване на етичния кодекс и да се осигури финансиране. Европейският съюз трябва да укрепва партньорството с регионалните и местни организации и от особено значение е обучение, така че жените да придобият конкретни навици, които ще им позволят да бъдат наймани на работа или да могат сами да генерират поминък. Основният принцип, свързан с дейността на Европейския съюз, е всеобхватният подход на Европейския съюз към изпълнението на резолюция 1325 и 1820 за жените, мира и сигурността. Този правен акт беше прият на 8 декември 2008, така че Европейският съюз трябва да съдейства за защитата на жените и да укрепва тяхната инициатива, активната им роля в възстановяването на мира. През юли Европейски съюз реши да създаде специална работна група и ние можем да очакваме, че политиката прямо жените ще бъде много по-видимо включена в политиката и с структури на ООН. Приветстваме назначаването на госпожа Мишел Бачерлет, бивш президент на Чили, като комисара на ООН по въпросите на правата на жените. Тя ще започне работа от 2011 година, от началото на 2011 година. На 30 септември се 2009 година се проведе заседание на съвета си на ООН. Там беше прията резолюция 1889 за предотвратяване на насилие срещу жените, сексуално насилие срещу жените и децата в условията на военни конфликти. Ние виждаме как Маргот Валстром, бивш комисар на Европейски съд, беше назначена през 2010 година като отговорник на ОНЕ по тези въпроси. Аз се радвам, че е разширен нейния мандат. Аз съм убедена, че тя ще обърне внимание на много други аспекти, свързани с насилието срещу жените, които са тясно свързани с нейния мандат. Европейския съюз трябва да продължи със своя ангажимент, да включва процесите, извине, всички въпроси, свързани с жените в цялата си външна дейност. 35% от цялата помощ, предоставена безвъзмезно от Европейския съюз на развиващите се страни, се заделят за проекти, свързани с положението на жените. Когато говоря с бившия президент на Финландия Махтия Хисари, който е авторитетен преговарящ по въпросите на мира, той много често пита своите партньори, къде са жените на маса на преговорите, когато се договаря възстановяването на мира. И наистина е много жалко, че жените не участват в подобни преговори на високо ниво. Имаше поредица от декларации, изявления и документи от европейски институции във връзка с резолюция 1325. На 7 май 2009 година Европейският парламент прие резолюция за ролята на жените в становяването на мира и има план за действие за равенството между полове при сътрудничество с цел подпомагане на развитието. Имаме всеобхватен подход на Европейския съюз по изпълнение на резолюция 1325 и 1889. Също има предложение от комисара Редин много се радвам заедно с съпредседателя госпожа Сенсън да дам думата на нашия оратор Гиджигия за 20 минути. Благодаря, Хайди, и благодаря на всички. Искам да благодаря на парламента за това, че поръча това много важно проучване. Неговата цел беше да се предостави първата първите основни данни във връзка с резолюция 1325 и основните аспекти на работата по темата жените и въоръжените конфликти. Искам да благодаря на всички, които участваха в проучването. Това Смятам, че всички имате екземпляр от документа. 180 страници е текста, половината са а, приложения. Но аз ще очертая най-важните неща. И искам да посоча, че научните изследвания бяха извършени от януари до май тази година. Междувременно изминаха 6 месеца, в които може би нещо се е случило, може би не. Проучването ще бъде публикувано през ноември. Ще се опитам да представя нещата бързо, за да може да е, имаме повече време за въпроси и отговори. В отговор на казаното от Хайди, Тук нещо липсва май. Докато ако говоря, ако ми дадете 5 минути, всъщност презентацията не е аз всъщност съм качила не тази презентация, която трябва. Аз ще говоря за основните показатели и ще разгледаме постиженията на равнище Европейския съюз. Но това, което искаш от нас парламента, беше да се постави в контекста на работата на ООН през последните 10 години. Естествено, всички държави членки са членове на Европейския съюз. А, има и други резолюции 18-20-18-88 в този контекст. Също така беше а, направено едно проучване в 2009 година в Комисията по външни отношения, които разглеждаха равнопоставеността между половете. И е полезно да се види и това на е, диапозитива Okay, we have lift off. Excellent. Добре, качихме го и си извинявам за недоразумението. Ето това ми трябваше. И така, след казаното от Хайти, има едно хубаво продължение. Ние знаем, че Марго Валстрам е специален представител. Тя беше много активна през последните месеци. Това, с което не успяваме, е, че тя е направила решение да е, не се повтаря, това е сложно, това е трудно и ако можем да забраним касетъчните бомби, защо да не забраним и дем... дискриминацията? Това е пета страница от документа, има много голяма рамка в Европейския съюз. Жените не бива да се разглеждат в количествен аспект, не бива да се разглеждат като жертви, а като посредници, като агенти, като фактори на промяната. Тук имаме дипломатическите действия имаме най-сетне Розалин Мазлин, която отговаря за а, а, виждаме рамката след Лисабон, виждаме създаването на Европейската външна служба, имаме Европейския парламент, има съвещателен статут е, и бюджетни правомощия. Не бива да забравяме също така и двустранната дейност на държавите членки. Много често които повече правомощия могат да дойдат от държавите членки. Аз говорих вече за заданието, анализирахме комплексния подход и новия троен подход по време на френското председателство на Европейския съюз, политически и стратегически диалог – подход за равенство между половете и една подкрепяща специфична а, стратегическа дейност. В въоръжени конфликти е много важно как разглеждаме общите политики и насоки а, за насилие срещу жени и момичета. Ние анализирахме всичко, направихме сравнение на всички тези документи и това беше първата ни основа. По този начин можете да видите какво е направено по резолюция 1325. Използването от нас методология беше много проста. Разгледахме литературата, също така интервюирахме хора, които работят в Европейския съюз. Аз вече 4 години работя в Брюксел и познавам основните фигури. Имахме личен опит в много мисии. Аз самата лично съм била там. Обикновено ние си говорим с членовете на комисиите, създадохме количествен и качествен статистически анализ с съвместните действия, разгледахме мироопазващи организации, какво включват те. Ако го, дали се говори за правата на човека в контекста на резолюцията 1325, разгледахме също така и е, персонала, бюджетните линии, финансовите инструменти. Основното несъответствие, което установихме, е, всъщност много добре е посочено в е, приложение 1 на насоките. Политическа нестабилност и въоръжени конфликти са източник на дисбаланс. Е, тук естествено има а, фактора на разпространението на оръжие, което води до повишен, повишено насилие. Не се свързват въпросите за равнопоставеността на половете с търговията с оръжие и това е нещо, което, по което вие можете да работите. Това е общата рамка, в която работим тук. Съвсем накратко това, което се случва в ООН, е за унеси от вас, които не са много запознати. През последните десетина години и всъщност наистина е абсурдно, че едва сега започваме конкретните действия. Тук има показатели на ООН, има един широк план за действие за създаване на национални е, планове за действия. Не, до отдавна нямахме национални планове за действие. С назначението на госпожа Валстрам се проведено много навременно изследване, аналитичен списък на миропазващи практики. Мисля, че е много добър а, наръчник, който разглежда всички аспекти, които са много полезни за хората по а, места в приложната им работа. И това е едно много добро средство, което следва да бъде проучено а, има една а, инициатива за насърчаване на национални планове за действие. Също така имаме много важни партньорства за равенство между половете а, за между 2007 и 2009 година, като се предвижда да има едно преразглеждане в а, 2010 година. Жените имат достъп до различни сфери по насилието е, срещу жените. Все още ни предстои много работа. Ние го разглеждаме като аспект на е, насилието въобще. Това, което се казва е, е че е, непрос... Е, неправителствените организации са основните фактори на промяната. Ние казваме, че трябва да има диалог, но какви структури създаваме, за да може това да се направи? Делегациите на Европейския съюз могат много да помогнат, също и Европейския парламент. И така, целта на Европейския съюз в широката стратегическа платформа, която е доста фрагментирана, след, е, един, една от целите е подкрепа и прилагането на резолюция 1325. Някои от проблемите са липса на е, водеща роля и липса на механизми на проследяване. Повтарям, че всъщност документът е доста добър особено нещата, които се очаква да, прил, да анализираме във връзка с прилагането на резолюции 13, 25 и 18 и 20. Проблемът е обаче, че тези разпоредби не се приемат, просто защото няма човек, който да отговаря на това. И макар, че има повече хора, които се занимават с другите програми, като например Генерална дирекция по развитието и е, по социалното развитие, е, тук е необходимо да се направи връзка с, с документите и да се хвърли мост между работата на двете организации. Също така вътрешни политики и програмата Дафне за трафик на хора. Така че не забравяйте, че необходимо да се разглеждат и оръжията в контекста на трафика на жени. А сега ще премина към 100 страници, които са за консултациите, Една част от тях се отнася за ограниченията на Европейския съюз ние установихме, е, когато разглеждахме е, скоростта на е, реакцията, ранното предупреждаване по този въпрос няма много напредък, мандатите, няма конкретни насоки за прилагането. Има много а, стимули, които би трябвало да бъдат включени в бюджета. бюджета. Политиката не е фокусирана все още имаме този проблем. И също така се поставя въпрос за това кой ще приложи, защото понякога се говори, е, се задава въпроса кой ще прилага всичко това. Архитектурата дали е все още адхок, ясно ли е какво се случва. Е, предишния предишния е, върховен представител вече не на този пост и би трябвало да отчетем съществуването на едно звено, което се занимава с правозащитните въпроси. Нещата са много сложни, защото нямаме необходимите финансово ресурси много хора тук, които работят по 13.25, работят само 10% от времето си по този въпрос. Те се занимават с спорт, с култура, с всякакви неща. те би трябвало да получат необходимия акцент на Лейди Аштън една от задачите сега е за насърчаване на джендър мейнстриминг. Не, проблемът е много труден за включване в основните програми, тогава когато няма репери откъдето да се тръгне. А, също така в ООН се работи, би било трудно а, да се прилага политиката, ако няма архитектура на равенство на половете, защото тогава не е ясно кой какво прави, кой какво координира. И сега искам да кажа за някои положителни неща, особено през последните години. На последното заседание, на което присъствах, това беше едно заседание на експертите, за щастие, в момента е, сме отишли много по-напред на последното ни заседание присъстваха много високопоставени служители от националните делегации и от ООН. Имаме е, отлични инициативи, но те са неформални. Работната група за е, сътрудничество между институциите върши фантастична работа. Също така центрове за е, права между, е, равенство между половите и човешки права. Е, имаме над 30 е, такива центрове, focal points. Това беше обсъдено преди това, но много малко хора работят на пълна работа заедост по тези въпроси. въпроси. Има и мрежа, която се контролира от генерална дирекция Ейтко. Те имат много добра информация, много добър интернет. Нещата обаче все още са на неофициално ниво. Много от хората, които са работили чудесно, неформално, а, може да а, напуснат и тогава нашите системи да се сринат. Съвместните действия по а, мисии, а, за общата външна политика. Има много добра а, информация. А, миналата, седмица, миналата година, извинете, се проведе първото заседание на съветниците по проблемите на равенството между половете. Имахме съветник по тези въпроси почти навсякъде, освен в Гвинея Бисао. Също така има добър напредък за обучение по проблението на а, равенството между половете, също така ангажираността на държавите членки, следва да се работи също така по хармонизацията. А, обединявахме политиките по време на словенското председателство беше направен голям напредък, но необходимо да се актуализират документите. В момента има показатели на Европейския съюз. Някои платформи а, работят за разработването на национални планове за действие, включително в държави, към които е насочена европейската помощ. Тук председателств, а, предизвикателствата са свързани с това дали ще има звено за правата и, на, и, равно, и за равнопоставеността на жените. И също така има един параграф 22 във връзка с, с намирането на ресурси. Тук имаме сътрудничество има някои държави членки, които нямат национални планове, което е добре, но е много трудно се хармонизира подхода, защото нещата са различни. Европейския съюз би искал да бъде един, една централна фигура в а, решаването на конфликтите. Ние също така трябва да работим по реакцията ни към извънредни а, обстоятелства. И последното нещо – липса на отчетност и контрол. Не можете да видите този а, диапозитив, но той фигурира в а, документа. Добре, е, че има показатели. А, тук а, виждаме един много интересен процес в Европейския съюз. Проблемът е, така както аз го виждам. Сега не забравяйте, че а, тук говорим само за жени във въоръжени конфликти. По време на френското председателство имаше предложени индикатори имаме а, съотношение на обуч, обучени мъже, жени, жени на високи постове, финансиране като средство за работа по сътрудничеството, процента на мъже и жени сред беженците и вътрешно разселените лица. И на базата на този набор от показатели. По време на френското председателство се разгледа проблема на жените в въоръжените конфликти и тук има един, инди... една... Е, един набор от индикатори, който върви леко паралелно. Следователно трябва да се хармонизират тези показатели, защото нямаме е, показатели, които се занимават конкретно с е, жените, ангажирани във въоръжени конфликти. Това, което трябва да се направи на този етап и държавите членки са съгласни с тези индикатори, е, да се работи по-задълбочено, за да се види какви са аспектите тук е, има един анализ на мисиите. И само един последен коментар. Всичко, което а, трябва да се проучи, е свързано с, с архитектурата, необходими са повече слушатели и по-специално една група на високо равнище, която да води работата и да е, може да настоява за по-добър бюджет. Благодаря ви и ще ви зада. Съм готова да ви отговоря на въпрос. Много ви благодаря за експертното становище. Вашата организация наистина е един катализатор. Давам сега думата за въпроси. Сигурна съм, че колегите ще искат да, да вземат думата. Госпожа Луначек, после госпожа Брантнер. Благодаря ви за тези задълбочени прозрения, свързани с това какво е постигнато и какво все още липсва. Преди един месец присъствах на среща на женското лоби за източна Европа и там беше представен един доклад много подобен на ваше, защото се казваше да, че има документи, има планове, за действие, обаче няма изпълнение, не вече защото А. Няма пари, Б. Няма жени на ръководни длъжности. Вие също казахте, че проблемът е в липсата на лидерство, включително от страна на Европейския съюз. Също така проблемите са свързани с това, че все още не е започнала да работи пълноценно Европейската служба за външна дейност. Ние много често имаме контакти с Катрин Аштън, но вие сте прави, наистина, ако няма структура, по какъв начин можем да включваме съображенията за равенството на половете в провежданата политика. Искам да ви попитам във връзка с ЕСЛЕКС, е тъй като аз съм докладчик на парламента по Косово. Там също се разглеждат проблемите, свързани с равенството на половете. Искам да ви попитам как оценявате дейността на ЕСЛЕКС както вътре в SLEX, така е извън SLEX. Благодаря ви също за това, че казахте, че мрежите от неправителствени организации, които работят по правата на жените, са тези, които са основна движеща сила. Ние наистина имаме нужда тук в Европейския парламент и често говорим за това, че имаме нужда от такива женски неправителствени организации, които да придвижват нещата напред. Но искам да кажа, че ето и в Комисията по външни отношения на Европейския парламент, и в подкомисията за отбрана и за сигурност и отбрана, изцяло председателството се стои от мъже. Ние трябва да имаме по-голямо представителство на жените. Наскоро бях на асамблеята Евролата но практически там също така имаше само мъже. Мисля си, че само една жена от Латинска Америка се беше изказала. Благодаря ви. Искам да приветствам и господин Гжипа, който е заместник председател на комисията, под комисията, извинете, по човешки права. Госпожа Дебрун, не след това госпожа Брант, не? Госпожа Дебрун, благодаря ви. Вие казахте, че разглеждахте някои от вътрешните програми и по-конкретно някои от програми за равенство на половете. Дали сте разглеждали специалната програма на Европейския съюз за мир и помиряване в Ирландия? Тази програма се занимаваше с разрешаването на конфликта, излизане от конфликта и имаше три различни програми мир едно, мир две, мир три, но там имаше специален аспект посветен на ролята на жените. Може би това не е нещо ново за вас, но може би би било интересно за вас. Също искам да кажа като човек, който преди да работи в Европейския парламент е работил и участвал в преговорите, мирните преговори в Ирландия и в Белфаст. Абсолютно необходимо е да има постоянно наблюдение и да се гарантира, че жените участват в преговорите. И трябва да се признае ролята на жените в процес на помиряване, изграждане на мира. Това е нещо, за което трябва непрекъснато, което трябва непрекъснато да се напомня на преговарящите. Благодаря ви, госпожо Дебрун. Госпожа Дебран, заповядайте. Да, благодаря за този доклад. Беше малко странно, когато вие говорихте за документите от 2008 година. Това изглеждаше като далечно минало. Мисля, че много добре, че в този доклад вие разглеждате изходното положение. Искам да ви попитам дали беше лесно да имате достъп до статистическите данни. Вие говорихте за това, че работихте преди три години Састен по друг доклад. Исках да ви попитам дали ви беше трудно да намерите данните. Но доколкото разбрах, сега ситуацията се подобрила. И разбира се, абсолютно съм съгласна с всички ваши препоръки. Благодаря ви. Сега давам думата на нашия оратор. Искам да ви помоля да бъдете кратка, защото искаме да имаме повече възможност за следващата част от нашето заседание, на което ще се изкажат други експерти. Аз мога наистина да бъда кратка и мога да предоставя съвсем кратки отговори. Ние работим с неправителствени организации в Косово. Постиженията на Еслекса, например, се заключава в това, че има специален отдел, който се занимава с въпросите на жените. мога да кажа, че разбирам, че има много проблеми и имаше също много сериозни спорове за това какво може, какво трябва да прави това звено или този отдел по въпрос на жените. Това е мое лично мнение, моля да прилежете това. Аз нямам впечатление, че а, жените, които работят в Косов неправителствени организации, смятат, че дейността на ЕСЛЕКС е особено полезна за тях. За Ирландия. Аз не включих този аспект в моето проучване. Аз моля за извинение, че съм пропуснал това. Смятам, че това, което ви казахте е много важно. В много документи на Европейския съюз за много неща се добавя в текста, когато се сметне за уместно и затова много хора пропускат това при изпълнението. Основният ми проблем беше, че много пъти молих Европейската комисия да ми предостави цифри, вече отговарям на въпроса статистиката, но никой не извършва дейността по наблюдение и по доклада. И така, че ми беше много трудно да получа данни, беше ми малко по-лесно да работя със съвет. Тоест, вие успяхте ли да се свържете с хората, които отговарят за данните, пита госпожа Брантнер. отговоря: като че ли имаше много голямо объркване, кой за какво отговаря и към кого мога да се обърна за конкретни данни. Госпожа Брантнер, а да, защото това е важен въпрос, ние можем да го обсъдим по-късно. Председателят, благодаря ви. Сега ще дам думата на Ева, тя да продължи с функциите на председател на заседанието. Благодаря ви, госпожо Халтала. Много благодаря на нашите гости. Благодаря на докладчика, госпожа Гия. Благодаря ви за интересното изложение. Много ви благодаря. Сега Бих искал да приветствам и другите експерти. Искам само да кажа, че ние доста изоставаме от предварително изготвения ни график. Искам да ви напомня, че всеки един от вас има 10 минути и моля, спазвайте това време. Den nya Госпожа Дагмар Шулмахер, приветствам ви най-сърдечно. Като новодозначен директор на Брюкселската служба на ЮНИФЕМ, както вие знаете, това е една нова организация на ООН, Фундация за развитие на жените на ОНЕ. Заповядайте, госпожо Шумахер. Ева. Благодаря, Ева. Много благодаря и много благодаря и на Хайти за това, че ме поканихте тук. За мен е удоволствие, че съм тук. Първо искам да благодаря на Джиджи за отличната презентация, която беше много вдъхновяваща. Ние се договорихме, че аз първо ще говоря за последния месец, за октомври който беше много важен месец във връзка с резолюция 1325. Ние говорихме, че вече, че има много неща черно на бяло на хартия, но с прилагането нещата се забавят. Искам да говоря за три прояви, които се проведоха. Едното беше заседание на съвета за сигурност на 13 октомври с доклад на генералния секретар за участието на жените в мироопазващи мерки, с конкретни мерки на участието на жените в мироопазващи процеси. Ангажимента на генералния секретар се съсредоточаваше да, в това да се увеличат да се увеличи процента на жените от 5 на 13%. Повече от 30 държави членки одобриха доклада и а, плана за действие с 7 точки и мисля, че също така следва да се обърне внимание на а, този план за действие и на 7 точки, които може да изпълни ООН. Втората проява беше глобален ден на отворените врати на 21 октомври, който отбеляза нова насока на ангажираност на ООН с жени активистки в мироопазващите функции. Тази проява беше организирана от различни организации в системата на ООН. Много женски организации също така се включиха. Проявата беше посетена от Хафа Адам, от Сопан и също така високопоставени представителки на а, а, Непал и Бурунди, двама заместник-председатели на ООН, заместник-председателки също така дипломати. Това наистина беше исторически момент. ние се надяваме, че нещо подобно ще може да бъде институционализирано Основните въпроси включиха участието на жените, ангажираност на всички равнища, на вземане на решение, е, правосъдие, защита, сигурност, сигурно, сигурна среда за жените, економически ресурси, подкрепа, финансови ресурси, е, в помощ на жените. И последната проява, за която искам да спомена, е заседанието на 26 октомври в съвета за сигурност, където съвета за сигурност установи, че много повече трябва да се направи, е, за да се отговори на целите за, на резолюция, залегнали в резолюции 1325 и че ще се използват също така фактите във връзка, в доклада на генералния секретар пред съвета. Необходимо е също така последователно стратегическо план, планиране в контекста на тази резолюция през следващата година и а, след 5 години следва да се проведе нова среща на равнище министри. И сега позволете ми да кажа какво се случи на това заседание. Това заседание а, на а, съвета за сигурност беше най едно от най-дългите, 12 часа, най-дългото по тематичен проблем с 91 оратори, включително а, генералния секретар Мишел Башле, за която стана дума днес. А, беше представен доклада на генералния секретар, секретар. Също така бяха представени постиженията на държавите членки, след това заместни главния секретар по изграждане на мира, представители на ЕКОСОК, НАТО и 80, представители на 82 държави членки, на най-високо равнище, включително и Хилари Клинтън. Беше изготвено едно е, изявление на председателя и е, беше отчетена ролята на жените, е, приветства се назначаването на госпожа Башле и се насърчават мъжете и жените да работят по въпросите на мироопазването, да играят важна роля в координацията. В точка 10 се казва, че съвета за сигурност поддържа набора и индикатори, включени в доклада във връзка с прилагането на резолюция 1325 и, отчитан, и с отчитане на специфичните условия във всяка държава страна, е, във всяка държава членка. А, това беше изключително важно във връзка с, с Европейския съюз и неговите държави членки, за да може ние да работим вече по тези показатели. Те са 26, 8 от които следва да бъдат проследявани и доразвивани от държавите членки, докато други от показателите следва да бъдат обект на работата на ООН. И мисля, че трябва от парламентарна гледна точка да се разгледат прерогативите на Европейския съюз. И макар, че не се а, каза, че съветът ще подобри системата си за прилагане и а, отчетност чрез създаването на една постоянна работна група, съветът отчете необходимостта от последователно прилагане на резолюция 1325 със съответното проследяване на а, дейностите. И сега бих желала отново а, по трите прояви през октомври. Искам сега да а, очертая какво следва да прави парламента, каква би могла да бъде ролята на Европейски съюз. Необходима е политическа воля, необходимо е да имаме доказателство за въздействията. Ние разглеждахме въпроса за събирането на данни. Необходими са ни ресурси и система на отчетност, защото това придобива изключително значение във връзка с другите дейности. Това е по-скоро като възможност за обмислене на нещата. Все още ще нямаме 27 национални планове за действие. При това на нас ни трябват планове за действие, които да седят на някаква етажерка, те да бъдат подкрепени с ресурси. На второ място натиск върху а, съвета за сигурност да се създаде работна група, много ясно проследяване на показателите, за които вече говорих. Една друга идея е, ако разгледате а, този ден на поемане на ангажименти 25 септември тази година с много важна роля на ам, гражданското общество. Може би трябва да организираме един такъв ден в Европа, на който да се види какво е постигнато по 13.25 и какво все още трябва да се направи. Също така да се обърне внимание на по-малки организации на жени, може би да, да помислим за някакви дребни средства в посолствата, които да се посветят пътят на малки организации на жени. И виждам, че вече говорих 10 минути и половина, за това ще спра тук и това бяха някои от идеите, които исках да споделя с вас. Благодаря за тези информации. Записахме си всичко. Особено интересни бяха за нас тези 8 индикатори за ролята на Европейския съюз и за Европейския парламент. Става дума за това Европейския съюз да даде специален принос в бъдещата работа. Благодаря отново. А сега давам думата на госпожа Катерина Лейн. Тя работи в отдела по човешки права на съвета на Европейския съюз. Тя е отговаря в съвета за прилагането на резолюция 1325 и 1820. Госпожо Лайнонен, имате думата. Благодаря ви за възможността да кажа няколко думи за това как Европейският съюз изпълнява резолюцията 1325. Много е хубаво, че Европейският парламент отново организира такава изява и ни покани. Парламентът беше първата институция след приемането на резолюция 1325 да настоява за изпълнението и много се радваме, че сме днес тук. Това заседание много своевременно, защото само преди 13 дни в съвета за сигурност на ОНЕ имаше открит дебат, посветен на резолюцията. Европейският съюз беше много активен след това заседание и беше един от факторите, който беше много силно за това да бъдат прияти глобалните показатели бяха предприяти демарши. Самият факт, че в различните работни групи на съвета се обсъждаше резолюцията, показва какво значение се придава на тази резолюция. И това е един много добър пример за това е един много добър пример за това как ние прилагаме този всеобхватен подход на Европейския съюз, като се стремим да достигнем до всички заинтересовани страни. Например, Австрия участваше в този открит дебат в ООН и Австрия се изказа за това, че трябва да има целева работна група към съвета за сигурност и че трябва да се разработи план, така че Европейският съюз е много активен. Аз няма да се спирам върху това каква е нашата политика, защото за това говореше Гия, но наистина преди две години се състоя едно много важно политическо събитие в рамките на френското председателство. Винаги съм смятала, че основните стълбове с всеобхватния подход и документът за изпълнение на резолюция 1325 и 1820 в общата политика за сигурност и отбрана, а също така и насилието на жените като нарушаване на човешките права. Може би сега трябва да говорим по-скоро за всичко това в светлината на Лисабонския договор. Бих искал да се спра на някои най-важни моменти, свързани с изпълнението. Винаги е добре да се говори за постиженията, но ако ми остане време, ще говори за някои недостатъци. Както вече каза госпожа Гия, днес имаме 13 действащи мисии по общата политика за сигурност и отбрана. В някои от тях, като в Косово и на други места, имаме специалисти по човешки права, които са специализирани по правата на жените. Например, посетих Конго през 2010 година в Нгома. Имаше един полицейски служител, като ръководител на службата Антена. Имаше също така и специалисти, специално назначени с цел да работят по проблемите на жените. В този момент човешките права и включително правата на жените бяха сериозна част от дейността на екипа на Европейския съюз в Конго. Ние те първа извличаме полуките и правим заключенията, свързани с мисиите в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Това е един много интересен процес, защото в различните работни групи и в държавите членки се водят обсъждания. Обмисля се какви действия трябва да имат приоритетен статус в бъдеще. Точно за това това заседание днес е особено своевременно. Ние продължаваме да работим по въпросите на обучението. Много голяма дейност беше извършена в рамките на шведското председателство. В момента се съсредоточихме върху разработване на стандартни обучителни модули по управление на кризите и правата на жените и децата в този контекст. Ние смятаме, че тези модули ще могат да бъдат използвани. Също така създадохме е, специален сайт за жените, мира и сигурността. И тук вече се говореше за това колко е сложно да се намери информация. Надявам се, че с този сайт ще бъде по-лесно за подотчетността. Девете показателя, за които говореше госпожа Ге, бяха инициатива, която беше предприята в началото на тази година. През юли ние приехме 17 показателя по изпълнението на резолюция 1325. И те се отнасят до конкретни аспекти на общата политика за сигурност и отбрана, за управление на кризи, също така финансиране в условия след прекратяване на конфликта. При измерването ние искаме много открито да разглеждаме и такива въпроси като сексуално насилие. Ние в момента изготвяме един доклад, който трябва да бъде финализиран до няколко седмици и вече имаме ясна представа за това какво точно правим, защото ни обхващаме институции, но също така и около 20 държави членки ни отговориха, така че ние сме много заинтересовани да проучим цялата информация, която получихме. Получихме информация, че през 2009 година, в началото на 2010 година, Европейският съюз и държавите членки финансираха в 67 държави проекти, свързани с изпълнението на резолюция 1325. Например, Европейския съюз подпомага в Сомалия обучението на жените, при това са обхванати жени от различни племена и кланове. Много се радвам, че организацията, която представлявам, ЮНИФЕП, е тук и че ние ще работим заедно по проекта за, проекта за подочетността за изпълнението на резолюция 1325. Бяха споменати дни на отворените врати. Вдъхновени от примера на Европейския съюз, ние поискахме всички наши делегации и делегации по общата политика за сигурност и отбрана трябва да предприемат подобни инициативи. Например, по скайпа миналата седмица говорих с едно малко градче в Грузия и говорих с жени, които вземат важни постове в политиката и в економиката. Утре ще имаме ден на отворените врати в Ербил в Ирак и там ще има 200 участнички жени. Днес говорих с нашата мисия в Босна, където са организирани 4 срещи в цялата страна, заедно с ръководителя на мисията. И тези срещи доведоха до много нови идеи за сътрудничество и ръководителят на мисията се ангажира да подкрепи 60-дневна кампания в Босна, посветена на борбата срещу насилието спрямо жените. И ние сме много благодарни за помощта, която получаваме. С Африканския съюз имаме добро партньорство. Ние организираме съвместно изяви, например, в Нью-Йорк имахме скоро такава изява. Също така ние участваме в диалога за човешки права в рамките на ОНЕ. Миналата седмица организирахме двудневен семинар в Адис Абеба миналата седмица. И резултатът от тази среща между европейското и африканското гражданско общество доведе до пряк диалог и формулирахме редица задачи, като, например, в началото на следващата година да се направи равносметка на сътрудничеството между гражданското общество в Африка и Европа. А ние също така се стремим да подкрепим усилията в сферата на обучение на мироопазващите сили в Африка. Нямам време, за съжаление, да спра върху недостатъците и препоръките, но те се отнасят до обучението, осигуряват на персонал и важната роля на новата структура, която ще бъде създадена. И също така искам да посоча, че е много добре, че вече има един специален представител за Судан, която е жена. Тя вече се срещна в Судан с жени и смятам, че това е много добре и че е много добре, че има такъв специален представител на ОНЕ, който е жена. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Лейнонен. Беше Вашето изложение беше много ясно. Видяхме какво е сторено. Много е хубаво, много благодарим за този доклад. От моя страна сърдечно благодаря. А сега давам думата на госпожа Лена Аге. Тя е генерал, э, генерален секретар на неправителствена организация с е, наименованието Жени за жени. Това е организация, която се занимава с Балканите, с Близкия изток и се опитва да подкрепи местните организации. Няма микрофон, за съжаление, председателката. благодаря ви. Искам да благодаря на вашата комисия по жените, по правата на жените и равенството между половете и под Комисията по правата на човека. Следващия път, може би, Комисията по външни работи ще прояви интерес. Ние подкрепяме работата на жените на място с цел повишаване на влиянието на жените. Нашата организация се нарича Жени към жени. Това е една платформа на 20 23 организации и мозъчни тръстове. Е, вие имате нашите 10 точки, препоръките, които са ви раздадени, така че в общи линии аз съм жена, която работи на място. Преди две седмици с е, други представителки на, на е, е, гражданското общество. Работихме по 10 е, годишнината на резолюцията. Дългия списък на а, е, тази проява а, може да бъде ангажиран като на по-голяма ангажираност с участието на жените в мира и сигурността. Ние обаче в движението на жените смятаме, че ситуацията на място е много по-различна, независимо от риториката. Маргинализацията на жените в Афганистан е един пример, макар че непрекъснато се говори, че ролята на жените в Афганистан е а, една от причините, поради която се организирахме ние. Първо искам да кажа е, за нашата организация. След това искам да засегна няколко доклади от гражданското общество и активността на е, структури на ООН. Трите конкретни е, препоръки ще бъдат разгледани на трето място, сега ще ги повторя, нашите е, ре, е, значи те са е, признаване Резолюцията 1325 много често се окачествява като резолюция за жените, макар че а, основният елемент там е мир и сигурността. Участието на жените в процеса, тяхната гледна точка и приноса им за е, преговорите по същество. Ние а, наистина работим по въпроса мир и сигурност, правата, политическите права на жените също е обект на нашата работа. Няма мир и справедливост за никого. Актове на насилие срещу жените, като например а, изнасилването наистина могат да бъдат заплаха за мира и сигурността. И, а, е, не, не, и дори 10 години след тази резолюция няма разбиране, пълно разбиране теорията остава на хартия. Защо? Защото управляващите не разбират или защото нещата са в ръцете на един политически елит, който често не осъзнава значението на гражданското общество за състоянието на жените и тяхната роля в въоръжени конфликти. Тъй като жените са маргинализирани и е, няма достъп до вземането на решение на високо равнище, ние смятаме, че нещо трябва да се направи. Жените лесно могат да реагират на потребностите след въоръжен конфликт, а, е, ясно, кротко и практично. Не защото те са по-умни, а защото жените имат основната отговорност и грижа да се а, за, да, грижа за своите семейства. Тук по-скоро на пръв поглед изглежда, че нашата работа е хуманитарна. Общностите обаче могат да се развият като една дипломация на а, четири очи а, с чисто човешки отношения. В Южен Кавказ жените много активно работят, например, ар, жените на Армения и на Азербайджан, жените на Грузия и Русия и това, което те правят, заслужава признание. Но а, обикновено жените се разглеждат в една битност, именно като жертви. Да, наистина жените са жертви и това трябва да се отчете. Но трябва да се отчете и тяхната роля като правозащитни а, и мироопазващи организации. Е, жените активистки много рядко е, са възприемани като правозащитници на правата както на жените, така и на мъжете. Ние вече разгледахме някои аспекти на 1325 правителствата, международните институции не а, практикуват онова, което проповядват. Няма връзка между програмите и а, тяхното изпълнение. А, ги спомена документи, които са много добри, но на място се появяват проблеми, например в Колумбия, Косово и Близкия изток. Не са обект на задълбочен анализ. Следователно, мисля, че е, беше много интересно това, което каза ти, Кейти, че нещата се подобряват. Ние наистина гледаме положително на това и бихме искали да помогнем максимално. Освен това, а, вие казахте, че трябва да се работи а, повече с а, женските институции. Да, разбира се, но напредък е много бавен. Аз като представител на гражданското общество искам да подчертая огромното значение на парламента за а, надзор както на работата на комисията, така и на съвета. Парламента а, в редица случаи направи това. В светлината на директивите на финансовата перспектива до 2013 година и след това необходимо е да се постави акцент върху а, институциите на гражданското общество, което включва и жените и държавите членки на Европейски съюз имат важна роля. Беше споменато вече за националните планове за действие. Необходимо е също така да има и минимални стандарти, за да може тези национални планове да бъдат ефективни. И естествено, обърнете внимание на тази точка с десете точки. Първо, най-важното нещо е политическо признание. Жените активистки е, много често са изправени пред заплахи за сигурността. Е, тази работа не е заплахите е, хора. Те могат да бъдат обявени за терористи, международните организации им осигуряват известна защита. Искам да подчертая, че всички вие събрани тук в тази зала, всеки път, когато пътувате до а, места, в които има конфликти, срещнете се с жените и слушайте ги. Ще получите важна информация. Второ, включвайте жените в а, преговорите за а, мир. А, чували сме, че има средно 6% жени в преговорите и 2% при договарянето. Мисля, че няма друг начин, освен да се промени това. Необходими са жени на масата на преговорите. Тук съществува възможност, която трябва да се използва, да се промени състояние, с ситуацията, с всеки договор, който ще се подпише от тук нататък. Третото нещо, с което ще завърша, е финансирането. Това е важно за развиването на възможности, дейности, съобразени с потребностите. Всъщност много неща тря... исках да кажа още, но трябва да се огранича. Ако ми позволите, искам само да подчертая, че е необходимо лидерство. И искам да подчертая колко е важно, че жена е, е отговорна. Резолюция, резолюция 1325 не е за е, това е, положението на жените да стане по-безопасно, а живота на всички мъже и жени да стане по-безопасно. Председателката. Благодаря, госпожа Ак. Мисля, че може да се присъединим към вашите три заключения – признание, финансиране и подкрепа може да споделим вашите изводи. Благодаря ви, че разширихте нашите познания. Благодаря на тримата ни гости и се надявам, че може да им зададем сега въпроси. Имате думата. Дискусията е отворена. Мисис also Волсогод. Yes, I will. <laughs> Thank you. Госпожа Луначек, заповядайте. Да, благодаря. Първо, към е, госпожа Ага. Госпожа Брантнер е също като мен от зелените, така че не трябва да се смята, че няма никой. Понякога имам усещането, че, че когато говорим за такива резолюции, има един парадокс. Ние говорим за жените, мира и сигурността, но може би трябва да ги наричаме мъже, мира и сигурността. Може би така мъжете ще се заинтересуват повече от тези теми защото вие правилно казахте, че жените трябва да раз... бъдат разглеждани не само като жертви, но също така и като фактори за укрепване и изграждане на мира. Аз съм феминистка и сигурността и отбраната и външните отношения са мъжка работа, а пък нали, човешките отношения, ох, човешките права а са женска работа. Разбира се, трябва да се промени това към госпожа Лейванен. Ние с моята колега Франциска Брантнер сме много заинтересовани от това, което прави външната служба и Катрин Аштън. Дали бихте могли да ни кажете повече? Що се отнася до женските въпроси и нашите преговори с Катрин Аштън, винаги са съдържали изискване да има структура, която се занимава с въпросите на жените. Дали бихте ли могли да кажете каква е насоката или все още и вие сте объркана? Аз... Ние ще мислим какво можем да направим, за да предвижим нещата напред. Но ако наистина, ако все още има много объркване, може би ние от парламента трябва да бъдем по-настойчиви, за да се свърши работа. Също така е необходимо държавите членки да бъдат по-активни и разбира се гражданското общество. Знам, че вие го правите това. Може би вие ще ни кажете малко повече. От моя опит в гражданското общество в продължение на много години знам, че има проблем, който се нарича квоти. Когато говорим за скоростта на преговорите, мисля си, че ако не поискаме квоти практически навсякъде, може би не навсякъде, но в много аспекти, например, при преговорите, може би ни няма да имаме представителство на жените по необходимия начин, за да се постигне напредък. Знам, че на много хора това не им харесва, защото те казват, че квотите са просто едно извинение, че това е само нещо символично, което няма съдържание. Но а, знам, че има много мъже, които заемат определени длъжности просто защото са мъже, а не защото те наистина са хора, които добре познават съответните проблеми. Така че много хора в моята група, поне, биха подкрепили една такава идея. И парламента също така обсъждахме, че по време на следващите избори или може би следващата година, когато ще има промяна е, на хората, вземащи определени постове в Европейския парламент, трябва да се стремим към по-равномерно представяне на половете, например в ръководството на парламентарните комисии. Okay. Да, така че това беше самокритика, това, което казах последното. Благодаря, госпожа Луначек. Искам да се спра накратко на значението на факта, че жените често са разглеждани като жертва, жертви. Често е така. Често жените са разкресени главно като жертви. И не се вижда какъв опит, какви компетенции, какви качества се крият за тези жени и доколко тези жени могат да дадат положителен принос. Това въжи за областта на равнопоставеността между полето, но и за други области. Е, много е жалко, че жените се разглеждат главно като жертви. По този начин компетенциите на жените потъват, те не се забелязват. Това исках тук да отбележа. Сега по отношение за, на квотите и положението на жените по принцип. Ние в нашата комисия работим в много области а, с целта, за, с целта да подобрим а, възможностите за реализация на жените. Надявам се, че тук може да упражним определен натиск. Много е важно да има повече жени в органите, които вземат решение. Важно е да оповестим нашата солидарност с жените, които получават ръководни постове. И трябва да ги подкрепяме в тяхната работа. Но най-напред трябва да се погрижим да има повече жени на ръководни длъжности. И на второ място да спечелим и да подкрепяме тези жени на ръководни позиции при изпълняване на техните задачи и при поемане на тяхната отговорност. Сега давам думата на Гошия Ларшот. Надявам се да изговарям името ви правилно. Благодаря ви. Добър ден. Аз работя за Европейската комисия и искам да се извиня, ако аз съм единственият човек, който задава този въпрос. Дали имаме на е, ниво Европейски съюз еквивалент на национален план за действие. Дали имаме нужда от подобен план за действие по изпълнение на резолюцията 1325, без това да отменя също така и всеобхватния подход. Заповядайте. Да, благодаря ви, госпожо председател. Обикновено има само по един човек от всяка група, който се изказва и ние обикновено се стремим да не нарушавам това правило, но тъй като няма много депутати, аз ще взема думата като член на Зелената партия. Ще трябва да напусна по-рано, защото има много други заседания, така че моля разберете, че високо оценявам тази тема, но просто се налага да си тръгна по-рано. Бих искала да кажа в допълнение на вече казаното, че на нас, депутатите, ще бъде полезно в нашата дейност да разполагаме с повече информация и по-конкретна информация, която можем да използваме в контактите си с други страни. Ние всички сме членове на делегации. Европейски съюз и съответните страни или части от света – има много хора, които биха искали да се вземат с тези проблеми и да ги решат, но те имат нужда от повече информация. Има нужда от информация, която би могла да бъде използвана за целите на конкретни доклади или конкретни посещения на делегации от парламента. Също така би било добре да разполагам с повече информация, за да можем да формулираме изменения, когато се приемат доклади за конкретни държави. Колкото е по-конкретна тази информация, колкото тя е по-лесна за използване, толкова по-добре ще бъде за нас, за да можем да използваме тази информация в нашата дейност. Например, следващия доклад за Балканите, където все още протича процес на помиряване, който аз изготвям. Аз съм работил цял живот по проблемите на правата на жените, но дори аз не успях да установя дали жените достатъчно участват в този процес – така че би било много добре, ако можем да получаваме от вас предложения от вас като експерти. Благодаря ви. Вам Благодаря, госпожо Корнелисен. А сега имаме възможност да дадем думата на нашите три гости. Всеки има около две минути. Най-напред госпожа Шумахар за заключителни думи. Аз не мисля, че има много какво да допълня. Това, което каза госпожа Корнелсън, е нещо много важно и мисля, че ние бихме могли да предоставим информация, както и бихме могли да получим информация от гражданското общество. Това би било много важно. А също така беше много важно, беше това, което вие казвахте, че въпреки, че вие дълго работите по някакъв проблем, може да не ви е идвало на ум да, наистина понякога има неща, които не са толкова очевидни и точно нашата среща показва, че е важно да направим някои проблеми по-очевидни, така че те да привлечат повече внимание. А, също така по въпроса дали има евро... трябва да има европейски план за действие, както национални планове за действие. Според мен всеобхватният план е достатъчен, но може би аз не съм човека, който трябва да дава отговор на този въпрос. Благодаря. Госпожа Лейнонен. Um, Много благодаря. Да, наистина, аз обикновено говоря за, а, на сто, за, за комплексния подход като регионален план за действие. Той би могъл да бъде по-точен, да посочва кой какво прави. Има някои конкретни индикатори, но ние успяхме да постигнем едно добро начало, което датира от 2008 година. И мисля, че наистина плана за действие на Европейския съюз съществува. За съжаление има много малко информация по бъдещата структура, освен казаното от е, Катрин Аштет. Аз видях ограниграмата. Е, тя е сходна като е, тази на генерална дирекция външни отношения. Едно е, една дирекция, която се занимава с доста въпроси, е, правата на човека е един от тях. Проблема е, че с подобни структури, че тогава, когато е, се разглеждат проблемите на равенството между половете само като част от дадена структура, но се спазва иерархията и органиграмата и структурите за управление на кризи, с които се занимава колегата от е, е, съвета е, има достъп до най-високо ниво, което не е дадено на другите дирекции. И ние си задаваме въпроса дали това ще доведе до включването на правата на човека. Иска да кажа още нещо, но го забравих и за това ще спра тук. Да, да, сетих се. Исках само да кажа, че собственият ми опит от работата ми в Генерална дирекция външни отношения и след това отивайки в парламента беше много а, огромната роля, която има а, една личност, например като Хавиер Солана и а, личните сътрудници на Хавиер Солана и какво можеше да направи неговата сътрудничка. Благодаря. Това беше много нещо интересно. Това може би е един намек за това какво може да се постигне от парламента, ако искаш да има представител на високо равнище по 13.25. Това е една дълга дискусия. Знам, че парламентът е непрекъснато обсъжда този въпрос. Квотите са ефективни и ние знаем тогава, когато говорим за политическото представителство на жените по целия свят и трябва да отчетете това. За информация за различните страни, да, можем да предоставим такава информация. Това може да бъде направено от Apple. И нашия доклад, който имате вие, е, може да бъде много полезен. По националните планове за действие, позволете да кажа, че организациите в скандинавските страни създадоха един е, план за действие. Може би ще ви бъде интересно, че Финландия е, излезе начало в този процес. Разглеждат се бюджетни приоритети. Необходимо е тогава, когато говорим за националните планове за действие, да се учете това при създаването на стандарти. Но Нека е, тези национални е, планове да не ни пречат да работи. Може да си планираме колкото си искаме, но трябва и да се работи. Благодаря, госпожо Ак. Е, преди да дам думата на следващия говоривш, госпожа Шумахер иска да каже още нещо. Исках нещо съвсем кратко да добавя, за което каза Кати. Не искам да е, напусна залата, без да благодаря на Европейския съюз за упражнение от него натиск за пътната Карта и за пътя, по който се стигна до а, одобряването на а, подхода и на, и на плана за действие. Благодаря. Благодаря, Вебрите. Мисля, че това застание показва, че нашата подкомисия по човешки права трябва да работи в по-тясно сътрудничество с Комисията по правата на жените и определено ще го правим в бъдеще. Чухме много добри предложения, например, идеята за това да има личен или специален представител. Наскоро обсъждах този въпрос с, с отговорниците по човешките права на 27-те Министерства на външните работи на Европейския съюз. Защо имаме специален пратеник в Судан на Розали Мастерс? Това наистина е нещо важно, затова мисля, че трябва да обмислим този въпрос, да имаме специални представители, специални посланици, защо не по разрешаването на конфликти или по проблемите на жените, разбира се, по други въпроси. Също така чухме, че делегацията на Европейския съюз могат да отпускат в малки размери безвъзмезни помощи за дейността на жените при изграждането на мира. Мисля си, че това е добър начин да се подкрепят инициативите на гражданското общество, така че тези организации, тяхната дейност да стане по-видима, по-забележима по един небюрократичен начин, така че тези безвъзмезни помощи ще помогнат на жените да станат по-видими. Мисля си, че също така е много важно компетентните жени да станат по-видими, защото проблемът е системата много често не забелязва жени, затова няма по-добро решение за този проблем от въвеждането на квотите. Също така искам да кажа, че върховния представител на Европейския съюз по ангажимент да бъде разработена стратегия на Европейския съюз за човешките права. Мисля си, че трябва да гарантираме това, че правата на жените са отменна част от тази стратегия и че жените и мира трябва да бъдат включени. Ние трябва да работим по-тясно с гражданското общество. Ние говорихме вече за това, че има служба за връзка така че ние сме много вдъхновени от идеята да работим с тях. Благодаря, Брите. Мисля си, че получихме предложения, които можем да включим в нашата всекидневна работа. Благодаря ви. Då återstår det bara att säga tack för en er intervju. Е, благодаря на вас всички за този много интересен следобед. Благодаря на депутатите, на гостите, на сътрудниците от секретарията. Председателката благодари и на преводачите.